Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Моля, заемете места. We continue the, program Така, продължаваме нашето заседание с гласуване. Разполагаме с необходимия кворум. Докладчиците са тук. Така че смятам, че можем да започнем с годишния доклад за 2015 относно защитата на финансовите интереси на ЕСЕ, борба срещу измамите, докладчик госпожа Джуфрида. Така, компромис едно за. Против. Въздържали се, приема се. Втори компромис за против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте изменение номер 13. The vote is closed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 въздържали се, приема се. Девети компромиса. против, въздържали се, приема се. 42 изменение за против, въздържали се, струва ми се, че е прието, но нека да проверим по електронен път изменение 42. Девалт vote Край на гласуването. Приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за против. Въздържали се. Приема се. 56-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 57 изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за против. Въздържали се. Приема се. И сега по електронен път, по именно гласуване, цялостното становище, край на гласуването. Становището е прието с 28 8 гласа за и 8 въздържали се. Поздравлявам докладчика. Следващото гласуване. Освобождаване от отговорност. Така, становището ни относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година, общ бюджет на ЕСЕ, Европейска комисия, Искра Михайлова, първи компромис. А за против въздържали се, приема се. Втори компромис, за против въздържали се, приема се. 12 изменение, за против въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за против, въздържали се, приема се. 14-то за против, въздържали се, отхвърля се. 15-то за против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 26-то за против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. 31-во изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пети компромис за против въздържали се приема се. Шести компромис за против въздържали се приема се. Седми компромис за против въздържали се приема се. 45-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 47 за против въздържали се, отхвърля се. 48 за против, въздържали се. Струваме се, че е прието. Нека да проверим по електронен път 48 изменение. Моля, гласувайте. 48. Край на гласуването. Има един гласувал повече от НП. Не мога да приемам гласуването. Okay, let us repeat the vote, electronic vote on amendment 48. The vote is open. The vote is closed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 adopted. Amendment 4 in favor, against, abstentions rejected. Amendment 5 in favor, against, abstentions. Се отхвърля се. Шесто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля. се. Искате да проверим? Добре. Става дума за шесто изменение. Моля, гласувайте. Девалтис. Край на гласуването. Няма вече толкова много членове на НП, Май са по-малко от 12.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 17 Добре, някъде, нека да провериме 17-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 18-то изменение за против. Въздържали се, приема се. 19 за против въздържали се, приема се, отвърля се. 20-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. Дали споменах 20-то изменение? Значи 21. За против. Въздържали се, отхвърля се. 22 за против. Въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се. Нека да провериме. 34-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. 39-то за против. Въздържали се. Отхвърля се. 40 за против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 прието. С 31 гласа за. Благодаря ви. И сега проекто резолюция относно забавянето за изпълнение на оперативните програми в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове. Господин Новаков от НП. Пети компромис за против въздържали се приема се. Шести компромис за, против, въздържали се, приема се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 40-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис, за, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 то изменение, за, против, въздържали се, нека да провериме. Става дума за 69. Край на гласуването. Приема се. С един глас повече. 69-то за против, въздържали се. Приема се. 13 компромис за против, въздържали се. Приема се. 14 компромис за против, въздържали се. Приема се. 15 компромис за против въздържали се приема се 84-то изменение за против а има и устно изменение имате ли някакво възражение относно устното изменение, изменение на 84-то с устното изменение. Приема се 85 за против въздържали се. Приема се 87 за против въздържали се. Приема се 86 отпада и преминаваме към 89 то за против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 11 с 8 изменение. Приема се. 12 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трети компромис за против. Въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение за против въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 33 гласа за. Благодаря ви. Значи, приехме проекта резолюцията. Благодаря ви за гласуването. Уважаеми госпожи и господа, много моля заемете местата си в залата. Продължаваме нашата работа с е, дневния ред на Комисията регионално развитие. Много се радвам, че мога да приветствам с добре дошъл господин Люметр. Генерален директор регионална и селищна политика в Европейската комисия. Uh, I think many of us already... Мисля, че много от нас вече е, го познаваме. Но това е една възможност, която ни се предоставя да го посрещнем на днешното заседание на нашата комисия. Позволете, господин Люметр, да започна, пожелавайки ви успех – на вашата позиция и вашата работа в генералната дирекция. С голям интерес ще работим с вас и също така надявам се съвета, комисията, когато се започва подготовката на следващата генерация политика в областта на регионалното и селищно развитие. Ние с интерес очакваме предложенията, анализа на комисията и с голям интерес ще заседаваме и работим съвместно с вас. Около 15 минути ви предоставяме за вашето изказване, след което ще ви зададем въпроси, ще направим предложение и ще започнем с координаторите на политическите групи. Заповядайте сега, господин Люматър. Госпожо председател, уважаема госпожа Мих... Михайлова, много ви благодаря за поканата. Аз също искам да ви поздравя на първо място с вашия преизбор, повторно избиране. И аз мисля, че така както ви отправихте е, добри пожелания към мен, Всъщност надявам се, че това е част от е, доброто пожелание за съвместната ни работа. Надявам се. според мен времето и моментът е изключително удачен сега, за да говоря пред вас, пред вашата комисия, както вече разбирате. Имах възможност през е, последния месец да се срещна с някои от членовете на вашата комисия. Имахме съвместна сесия също така през месец октомври. Януари е изключително удачен момент да ви представя нашите амбиции, работна програма, а също така и да чуя вашето мнение. относно това, което вие бихте желали ние да постигнем през следващата година. Намерението ми в никакъв случай не е дълго и пространно да се изказвам. Само бих казал, че според мен 2017 година ще бъде много необичайна година. И след това можем, разбира се, в хода на разискванията да поразсъждаваме по този въпрос. И така, работната ни програма. Ще ви представя едно експозе, разделено на три теми. Изпълнение на първо място – относно сегашния период. На второ място законодателните досиета, които са вход на обсъждане. И третата част е относно перспективата след 2020 година или относно бъдещите предложения за следващия програмен период. По изпълнението. Не сме там, където бихме желали да бъдем на този етап 2014-2020 период. Три години преминаха вече от началото на периода. Имахме много големи очаквания. Има ободряващи новини, бих казал, през последните няколко месеца наблюдаваме видимо увеличаване, особено в а, темпа на подбиране на проекти. През последните месеци ставаме свидетели на това и може би в рамките на една седмица ще получим окончателно потвърждение на тази тенденция, защото до края на този месец държавите членки трябва да изпратят актуализираните данни – относно подбора на проектите. В сравнение с е, предишните данни, предоставени в края на октомври, очакваме значително увеличение на този процент. Казвайки всичко това, обаче, е, трябва да отбележа, че не можем да се успокояваме с постигнатото ще продължим да използваме всяка една предоставена ни възможност активно да работим с а, ръководните органи, с държавите членки, да ги подтикнем на първо място и на второ място да разискваме с тях евентуалните пречки, пред които се изправят те в хода на изпълнението. Нашето очакване обаче е, че през 2017 година ще наблюдаваме един период на нормализиране на а, темпа изпълнение и в края на календарната година, нещо от което имаме изключително голямо потребност, е, че ще можем наистина да се доближим до едни по-конкретни размисли относно бъдещето. Надяваме се, че в края на 2017 година положението ще се е подобрило значително, особено в сравнение с края на миналата календарна година. На второ място законодателните досиета, по които се работи. Две са, по-конкретно, които познавате много добре от тях – Омнибус предложението. На първо място. Изключително експертно, сложно предложение. Но, мисля, че с някои изключително ясно разписани цели, никак не е толкова експертни, заложени в него. На първо място да се постигне все още в рамките на този период, и това е единствения ни шанс, всъщност, който разполагаме, значително опростяване е, за целите на ползвателите. Ние стигнахме максималното по силите си, без да нарушаваме системите според нас, които съществуват – и също така бяхме вдъхновявани от работата на групата на високо ниво. Господин Кала също така много ни помага. И се надявам, че в крайна сметка същественият елемент от нашето предложение ще бъде одобрено от законодателите. Споменавам това, защото днес във всеки случай не съм съвсем убеден в това положение, особено имайки предвид развитието на нещата в съвета, има известна съпротива, която се наблюдава и ми е трудно да я проумея. Но, като цяло, с съвета и с вас, ние сме, разбира се, на ваше разположение, да работим съвместно, да даваме обяснения относно изключително сложното предложение, което се обсъжда и се надявам, че ще постигнем добри резултати. Постигайки добри резултати в този случай е въпрос и на време. Така че отново обръщам се с апел. Работата да се организира по такъв начин, че поне да разполагаме с възможността да имаме текст, по който да има взето съвместно решение и по него да може да започне да се работи реално от 1 януари 2018 година. Както казах вчера, заседанието беше много успешно с госпожа Крел и колеги от Генерална дирекция регионално развитие. ние е, винаги сме заявявали, че сме напълно на ваше разположение в хода и на вашата работа. Сега, що се отнася до едно по-ново предложение, това е втория компонент, по който ще се спра, беше му дадено старт от самите събития, ако мога така да кажа, е, трагични събития. Имам предвид предложението ни за изменение, което ще даде възможност Политиката за сближаване да прояви по-голяма солидарност в случаите на тежки природни бедствия. Ние твърдо вярваме, че е крайно време да проявим и засвидетелстваме солидарност по един смислен начин и да го направим бързо. Така че, надявам се, че и поради е, лекотата, с която се работи с предложението, че бихме могли много по-бързо да се справим с предложения график по досието и по омнибус. И на последно място. Работата относно бъдещата политика. Голямо удоволствие ми достави не днес, преди няколко седмици, когато ме информираха, че парламентът би желал да приеме доклад, собствена инициатива относно бъдещето на политиката по сближаване и че този доклад в а, е, идеалния случай, според мен, ще излезе и ще е готов преди едно изключително важно събитие за тази година, според мен, за политиката по сближаване, а именно Кохизионния форум, който ще се проведе в края на месец юни. Мисля, че би било най-добре, ако вашият доклад е една от референтните, една от отправните точки на това събитие. и съм укрилен от факта, че вие сте провели днес е, преди обяд семинар на тази тема. От наша страна имаме доста сериозна работна програма, защото бихме желали да подготвим контекста на бъдещите предложения и да предоставим основа за размисъл по редица водещи теми за бъдещето. Хронологично ще ги разгледам пред вас. Първият текст, с който ще се запознаете от нас, е във връзка с екс-анте условностите. И този текст ще трябва да излезе през месец март Целта му не е да се направи окончателна оценка, а една много задълбочена оценка на този нов механизъм от този период и неговите последствия и въздействие, имам предвид конкретните резултати. Очакването ни е, че тази оценка ще бъде изключително позитивна като цяло – е, както казах, няма да е окончателна, защото несъмнено някои е, предварителни условия няма да бъдат изпълнени до края на месец март тази година. Но надявам се, че не би трябвало това да бъде в центъра на нашето внимание. Ние ще насочим вниманието си върху реформите, в е, тяхното мнозинство относно корекциите, които държавите членки ще са предприели, предприели в един е, кратък период от време. От една страна, за да се уверят, че изразходваните средства и освояването им в областта на политиката на сближаване ще бъде от много по-високо качество – и от друга страна, че ще се премине към повече реформи, които са съобразени с условията за успешен растеж. Бихме искали да разгледаме този тема, защото наистина работата ни е уникална за нас, не защото за първи път я извършваме, а защото разглеждаме един инструмент, който е общо достъпен, особено бюджетен характер, който не съществува. Няма такъв втори механизъм. И ако имаме предвид европейския семестър, начина по който функционира той, специфичните е, препоръки за държавите не се придружават с а, е, е, някакъв механизъм за стимули. Освен това, което се предлага в рамките на кохезионната политика, през предварителните условия и тяхната рамка и макроусловията. Очевидно, важно е да се направи оценка по този въпрос, защото въпросът за структурните реформи в бъдеще ще остане изключително важен. А въпросът за това как в бъдеще ще се продължи без реформи и политика по сближаване ще бъде от изключително значение в нашите разсъждения. Втората тема, която ще е, обсъждаме към края на месец март, е свързана към така на, е, наречената инициатива за изоставащите региони. Ние имаме предвид два вида такива региони. Единият нези, които днес са сред най-слабо развитите в рамките на ЕСА, два в Полша по-конкретно и в Румъния два. А вторият тип региони, които имаме предвид и анализираме, са тези, които упорито отказват да се а, сплутят. Не непременно най-слабо развитите, те са, разбира се, в категорията по-малко развити и дълго, дълго време са в тази категория. Тези е, два типа категории изоставащи имат различни характеристики и вероятно са изправени пред различни предизвикателства. И именно това ще разискваме в е, доклада, който ви представям. Надяваме се, че в крайна сметка ще може в хода на констатациите да разсъждаваме относно една по-ефикасна политика, насочена към тези региони, които въпреки значимо финансиране през последните десетилетия, не са постигнали сериозни резултати и не са настигнали останалите. На трето място ще обнароваме съобщение за интелигентните стратегии. Очакваме това да се случи през месец май. Тоест, преди Кохизионния форум се надяваме всичко това да успеем да представим. Това съобщение е, също както съобщението по предварителните условия, има основна цел да представи една по-ясна картина, къде се намираме относно специализациите на интелигентните и стратегиите за това, какви е, ще бъдат те в отделните отрасли и е, относно бъдещето, как можем да ги допълним така че да можем да постигнем ефекта, към който се стремим. И тук имам предвид сътрудничеството между интелигентните специализации и стратегиите за тях. Е, едно направление, което не е систематично разработено днес. Анализираме този въпрос – насърчаваме създаването на тематичните платформи, но сме на мнение, че трябва да стъпим на тази основа и да продължим нататък. Самия кохезионен форум, е, както казах, ще има подготвени текст, но най-важното ще бъде именно той за годината – и очакваме интересен дебат в хода на форума относно бъдещето. Това ще бъде изключително голямо значение за развитието на политиката. От другата страна на лятото или след почивката ние ще е, подготвим е, съобщение относно трансграничните пречки. Едно съобщение – насочено към тази много широка тема. Например, административни пречки ще разгледаме. И не непременно ще ограничим анализа до периметра на кохезионната политика, а ще анализираме и евентуални мерки, които биха могли да ни помогнат да заличим максимално границите в ежедневието на гражданите, доколкото това е възможно. И още две неща. Ще споделя стратегията на най за най-отдалечените региони. Ще направим преглед на тази стратегия. Очакваме да сме готови с съобщение на тази тема през месец октомври. И на последно място, но не е по значение, тази година е годината, която ще се подготви друг доклад за сближаването. Възоснова на договора ние на всеки три години подготвяме подобен доклад. Обедени сме, че имаме голям късмет, че можем тази година да подготвим такъв доклад и доколкото ни позволяват условията, възнамеряваме да го използваме и като средство, за да може по-ясно да подготвим своите предложения за периода след 2020 година. И накрая, позволете да приключа с темата съобщение. Казах, че 2017 година, тази година ще бъде наистина много необичайна и през 2017 ще трябва да разсъждаваме относно начина по който бихме могли още по-амбициозно да подходим, за да отправим послание за Европа като цяло и политиката по сближаване в частност. За нас това е съвместно начинание с институционалните участници в процеса, депутатите от Европейския парламент, Комитета на регионите и а, разбира се, властите и ръководните е, фактори в държавите членки. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази така добре структурирана и детайлна презентация. Нека сега да започнем с коментарите и въпросите с координаторите на политическите групи. Господин Ван Нистелрой, благодаря. Нова година. А... Ново, нови обещания, да. Наистина много, много интересна храна за размисъл чухме тук. А, колегите може би ще се разпрострат, но аз ще се опитам да бъда кратък. А, относно видимостта, смятам, че това е нещо, а, специално научих, че има само един колегиум на Европейската комисия. Не за винаги, но а, това, което виждам, стратегията за комуникация, усилието а, в усилието им за комуникиране, аз смятам, че това вече е различно. Така че Нека да кажа, че от години работим в тази насока и Европа все още, така или иначе, а, се интересува от гражданите си. И ако трябва да, а, да караме а, с попътен вятър, всички казват, о, много е лесно и така. Но сега, ето, вървим и вятър е насрещен и е, трябва, трябва да помислим как да променим нещата. И след това, примерно, ако ние сме на колело и се радваме, че все пак сме постигнали напредък, изведнъж хоп, идва един самолет и виждаме, че той лети по-бързо от нас. Така че ако не помислим как да променим комуникацията, а, ще имаме, ще се сблъскаме с ограниченията си. Не, че не, че нищо не правим, но така или иначе струва ми се, че трябва да имаме повече доверие за това, което правим. Второто нещо, трябва да помислим. Да, съгласен съм с вашето предложение за солидарност при земетресение и така нататък. Да, говорихте. Моето впечатление обаче е, че да, при специфични случаи трябва да имаме специфично отношение. Добре, Италия, виждате какво става не се знае какво ще се случи след няколко месеца. Сега обаче получаваме предложение от комисията, защото всъщност мога да кажа, че няма специфичен случай, а солидарност като цяло. На този етап Холандия няма нужда от такава солидарност, добре, но нещата могат да се променят. Затова трябва всички да работим заедно. Ако ви попитам, бихте ли отеглили това предложение и да ви представя една, един италиански тип солидарност, това не е точно във връзка с а, фонда за солидарност. Просто това е посланието. Thank you very much, Mrs. The floor is yours. Госпожа Крел. Благодаря. Вие споменахте процедурата Омнибус. Надявам се да останете малко по-дълго с нас, защото а, тук направих едно а, първоначално становище и предложение. А, а, по тази процедура, но все пак нека да ви обясня накратко. Това е въпрос, идея за упростяване. М- когато говорим за кохезионна политика, комисията а, вече засегна някои детайли, но това показва, че има промени в кохезионната политика. Аз също си имам своите съмнения. Но това не упростяват а, нещата. Госпожа Гресле също си имаше много, много детайлен а, план график И съответно всички си имаме нашите съмнения до каква степен и как трябва да организираме тази, тази политика. Ще видим, в крайна сметка. И както каза и колегата, има солидарност, трябва да има солидарност при подобни природни бедствия. Аз съм от източна Германия и бях директно засегната от проявата на солидарност. Така че а, кохезионната политика е нещо, което ме засяга директно. Но най-смешното ще бъде, ако позволим 100% съфинансиране, защото а, едва ли не ще е, имате половин мост, така да се каже, а, който ще бъде построен от едната страна и ще чакаме другите частния сектор да, ги, а, да го построим. Така че има много причини с които трябва да а, се съобразим. Има специфични изключения, където а, сме поразхлабили условията, но при случаи на такива природни бедствия, ако искаме да има кохезионна политика, трябва да помислим за солидарността, преди да отпускаме каквото и да е финансиране. и а, смятам, че това ще бъде идеята за следване. Никой не говори да, дали трябва да се следва солидарността или не. Не. И това е нещо а, базисно и трябва да се търсят решения. Тези, които искат солидарност, трябва да вървят в тази насока. Искаме да сме сигурни, че бъдещата кохезионна политика ще покаже солидарност с районите. Също съм любопитна за вашата инициатива, която изостава. Имате ли причини, поради която изоставате? Давате примери. А, сега разбирам ви, защо за колебанията дали изпращате допълнителни пари на Сицилия или не. Но нека да ви кажа, че ако не изпратим тези средства, каква ще бъде ситуацията? Вярно е, че райони като Сицилия, това е просто пример, разбира се, но а, не желаят, примерно, да се развиват. А, но ако но има други региони, а, може би искат да се развиват, може би сте, може би не съм ви разбрала, може би сте искали да кажете друго. Смятам, че ситуацията е доста смехотворна. И се радвам, че през ноември ще подпишем първото писмено предложение по кохезионната политика. Смятам, че то е много навременно и че ще бъде добре да започнем възможно най-скоро, но ако погледнем графика за следващите години, наистина ще трябва да работим и по Брексит, и да видим как ще се подготвим за изборите за парламент през 2019, новата комисия 2020 също. Всяка, а, а, всеки следващ месец а, а, допълнителна работа е печалба за всички. Госпожа Вествал ще представи много интересен доклад за бъдещето на кохезионната политика. Надявам се, че на този ранен етап ще има наистина а, преговори с а, парламента и надявам се да вземете някои от нашите предложения. Надявам се да имаме едно задълбочено сътрудничество, когато работим по законодателството и така, надявам се, ще а, се разгледа и нашия инициативен доклад и ще има и други възможности за дискусия. Благодаря. Господин Ван Милтенбург от Алде. Благодаря. А, госпожо председател, добре дошли, господин Леметра. Няма да правя допълнителни забележки към вашите предложения. Надявам се да има бързо приемане на предложението за преразглеждане на общите разпоредби за специфичните мерки за специфична помощ към държавите членки. Смятам, че това подчертава нуждата от задълбочена дискусия. Не можем да искаме бърза процедура. има много фундаментални въпроси, които трябва да дискутираме тук, в този парламент и смятам, че наистина трябва да отделим време за дискусия. Така че, вярно, въпреки че изказвам желание приемането да бъде бързо, все пак искам да помислим задълбочено по отделните проблеми. Тази сутрин говорихме за финансовите инструменти и Европейската сметна палата представи своя доклад – какъв е риска за оттегляне на ангажиментите а, тук а, тази година? М Смятате ли, че ще успеете да, да се справите с този риск, както за тази година, така и за в бъдеще? И нещо друго. А, след, преди няколко години, говорих, няколко седмици говорихме с вашия колега Робъртен Смит и той казва, че а, синергията започва вътре в а, службите на комисията и че а, някакси ще бъде добре да има една конвенция между генералните дирекции, за да подобрят, да улеснят процеса в а, а, самата комисия. И а, всичко това, евентуално, надяваме се да бъде изпратено за разглеждане на Европейския парламент. Госпожа Вана, благодаря. Благодаря на генералния директор за присъствието му тук. Благодаря за дадената възможност да имаме а, тази дискусия с вас. Да, вече споменахте основните а, е, трудни теми, а, е, засягащи бъдещето на кохезионната политика. Искам също да се спра на това, което каза Констанс Крел, а именно нивото на критика, както в подхода на комисията, така и извън, защото всъщност не трябва да фрагментираме всичко. Има предизвикателства, които са, стоят пред нас и а, времето е ценно. И основният проблем, с който се сблъскваме, е а, съдържанието на регламента Омнибус – като че ли се опитвате да вземете пари от кохезионната политика, за да ги прехвърлите другата. И това се превръща в една нова мода а, за функциониране на EFSI. И искам да ви попитам как за бъдещите периоди след 2020 смятате да гарантирате постижения в кохезионната политика, било то партньорски проекти с регионалните власти и други. Как смятате да гарантирате, че ще има един целеви подход? Например, след 2020, както също така аз утре дискутирахме в семинара, трябва да се гледа и социалното измерение. Например, някои проценти трябва да бъдат взети предвид за борба с а, социалното изключване, с някои климатични изменения. Так, защита на климата, това е важна тема. Като че ли виждаме някакво подобрение на целите там, но как смятате да а, запазите напредъка? Искам също да знам как може да имаме тясно сътрудничество а, между вас и тук, нашият парламент? Да подобрим лицата, да подобрим взаимодействието между лицата за контакт. Това е голямо предизвикателство. И последният ми въпрос, много по-различен. Знаем, че през изминалите години работим по много интересен концепт много интересна концепция за нови индикатори или критерии, не само БВП, за да можем да измерваме развитието. смятам, че това е много важно. Економическото развитие не се измерва само с БВП. Така че не можем да измерваме само БВП, трябва да помислим и за други форми, критерии, било то социални, на социална основа, на, на полова основа и така нататък. Така че искам да чуя какво мислите вие. И един, може би, годишен доклад за действията ви ще бъде полезен. Благодаря, госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Да, а, същинска трагедия е това земетресение. И ние е, харесваме предложението за изменение на регламента, така както го направи комисията. предлага се да се промени този регламент и да се изгради една възможност за пълно финансиране на а, възстановяването на региона, а, както и пълно финансиране от ЕФСИ на а, възстановяването на материалното културно наследство в този регион. Как обаче всичко това ще се разпредели спрямо общия бюджет? И декември 2016 парламента гласува резолюция за земетресенията и как те да бъдат, как да се оказва помощ при такива. Идеята беше да се изключат от тия помощи а, общ, държавните инвестиции или помощи. Също беше решено каква част ще се финансира от фондовете – и е, какво ще бъде по цел 5 за превенция на риска? Бихте ли ни казали, господин генерален директор, каква е общата ориентация на комисията в тази насока и а, дали а, смятате да вземете позицията на Европейския парламент от декември 2016. Имам още 6 желащи да взема думата, 7 вече. Да, вие сте първия, господин искате ли да отговаряте първо на тези въпроси или искате да получите всички въпроси и после да отговаряте? Добре, в такъв случай отговорете на тези въпроси и после ще продължим. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на различните теми, които бяха засегнати тук. И предполагам, че моите отговори а, ще бъдат всъщност отговори на няколко въпроса едновременно, защото някои от въпросите се припокриваха, вървяха в същата посока. На господин Ван Нистерой говорихте за комуникацията. От моя гледна точка има значителен напредък от страна на комисията. Вие също говорихте за кооперативната комуникация. Виждам промяна, защото а, се представя в момента плана за инвестиции в Европа. И трябва да имаме много конкретни предложения по а, отделните елементи. Ми смятам, че това е правилният начин. напълно съм съгласен с вас. А, вярно, нямаме вече попътен вятър. Така е, прав сте. Но трябва да се адаптираме към това, което имаме. И трябва също така да приемем, че гражданите вече не са на наша страна и оттам ще извлечем няколко полки относно съдържанието на нашата комуникация. Но също искам да кажа и, че това, което се изисква е един широк съюз. Защото комисията сама по себе си не може да има никакво влияние върху общественото мнение в Европа. Имаме нужда от такова широко, такъв широк съюз и имаме нужда от едни и същи цели. Смятам, че е от ключово значение да направим това тази година. Имаме шанс да го направим. Защото ам, 27-те, които ще продължат общия път напред, признават, че трябва да говорят единно. Включително и в комуникацията. И че трябва да кажат на гражданите защо искат да продължават с този напредък. И да убеждават гражданите. Но надявам се, че ще има признаване на големите грешки от миналото и че ще се вземат предвид статистиките и, и цифрите. Надявам се тази година да не е година на а, критикуване на Брюксел, а просто да се каже че какво ще правим за бъдеще. Относно предложението за природните катаклизми, малко съм изненадана от това, което чувам. Надявам се, не очаквате от мен да се разгранича от предложението на комисията, защото няма да го направя. Изненадан съм, от критиката, която чувам тук срещу това предложение. Солидарността не засяга само една държава. Това е концепция, това е основна ценност на Европейския съюз, която ни прави такива каквито сме. Знаете, че когато става примерно едно земетресение, то може да се случи другаде, не само в Италия. И със сигурност ще се случи. Защо да не отговорим тогава също така солидарно? Когато една а, държава членка, която и да е тя, дори и Холандия, се сблъска с специфичен проблем. Просто наистина не виждам как комисията може да прави специфични предложения за Италия? Относно типа мерки, които предложихме. Смятам, че Европа е и относно символите. И Европа трябва да е на страната на а, държавите членки. И че трябва да имаме специфични мерки, свързани с а, а, такива природни бедствия. Това е част от силата на предложението, от ценностите му. Не оспорвам факта, че трябва да вземем време, да отделим време, за да помислим за специфичните принципи на кохезионната политика. Но не виждам големият риск, на който ще се изложим, с един проект, който всъщност няма да отговаря на целите. Така както каза госпожа Дамато, това предложение е много тясно дефинирано. Говори се за възстановяване, възстановителни работи, включително и на културното наследство. И не виждаме как точно ще се как точно, къде ще бъде солидарността на държавите членки с това специфично 100% съфинансиране? Така или иначе, ще работим с вас и а, готови сме да чуем вашите критики. Искам също да отговоря достатъчно предпазливо все пак на другите въпроси на госпожа Демато. въпреки, че по някои от тях не съм аз отговорника. Комисията вече вече изрази своето становище чрез председателя си от какво мислят за подобни разходи при подобни обстоятелства и че може да има специфичен подход. После имаше още един въпрос. не си спомням кой го беше задал за обществените а, разходи. Та, госпожо Крея, вие говорихте за омнибус и говорихте за предложенията в него, които представлява значителна промяна в кохезионната политика. Предполагам, че говорите а, че това са отделните възможности, дадени на държавите членки, да прехвърлят части от средствата към ЕФСИ и към други фондове. За това ли говорихте, ако правилно съм ви разбрал? Искам да разгледам в това предложение как се гледа на новите възможности и че тези възможности остават изцяло в рамките на държавите членки. Така че не виждам как, какви фундаментални изменения на кохезионната политика – могат да се направят и как те ще се вържат с нови, другите инструменти. Не виждам как тези промени ще засегнат кохезионната политика. Но госпожа Вана, вие също говорихте е, за омнибус и за прехвърлянето на средства между фондовете. Говорихте за новите хоризонти пред кохезионната политика и как да запазим, да, да запазим тази политика в контекста на ЕФСИ. не искам да ги смесваме. Иначе ще накърним кохезионната политика. Няма да крия от вас, че не съм бил особено очарован да чуя коментари по EFC да казват а, и да говорят за географско, а, географска неравномерност. EFC не е кохезионна политика. И ако погледнете разпределението на средствата по EFC като цяло, ще видите, че а, то става много пропорционално на нивото на БВП. В съответните а, държави. Така че, да, може и да не е много преразпределително и пропорционално, но не е и регресивно. И аз не се тревожа от това, не, защото според мен това е работа на кохезионната политика, не на ЕФСИ. По ЕФСИ We don't force anyone to... В крайна сметка ние не караме никой да е, разходва средства в рамките на ЕФСИ. We haven't made any не сме направили предложение за трансфер на средства от кохезионната политика, политиката на сближаване към ЕФСИ. Това е реш. Ако има подобно решение, то е прерогатива на държавите членки, така че ние с подобно предложение не сме излизали. Now, coming back to... Сега, ако се върнем към сърцевината на дебата. Някои казаха, че FC трябва да действа като фонд или инструмент от политиката за сближаване. Не. Е, ЕФСИ беше създаден за така запълване на инвестиционните пръзноти в Европа. Това е макроекономически инструмент. Докато Политиката на сближаване отчита просто нуждите на отделните европейски територии и рогени. Докато целта на ЕФСИ е да финансира отделни проекти. И това е основната разлика между а, двата видове фонд, аз съм убеден, че Европа продължава да се нуждае от политика на сближаването, но тази политика на сближаване не може да се осъществява чрез ЕФСИ, тъй като ЕФСИ е насочен към а, конкретни проекти. Същевременно а, в по, в рамките на ЕФСИ не можем да се получи тази концентрация на финансиране от страна на обществените власти, както това става в, по проекти, свързани с политиката на сближаване. Сега, в Сицилия целта не е да видим дали Сицилия има нужда от допълнителна помощ. Нашата цел е по-скоро да а, установим какво още трябва да се направи, за да се а, постигне успешно развитие в регион като Сицилия. Сблъскваме се с струк, структурни проблеми, структурни препятствия в Сицилия. Препятствия, по които по някакъв начин трябва да преодолееме. Нашата цел е да допълним политиката на сближаване с други инструменти, да и дадем измерение, което да й позволи да превъзмогне подобни пречки, за да се получи наистина а, конвергенция не само в Сицилия, но цяла, в цяла Южна Италия. Целта на практика е, е да можем да, от, да отвърнем на онези, които ни критикуват и ни, и ни и ни казват, ето за 30 години нищо не направихте в някои региони и просто резултатите са а, незначителни. Ние бихме искали да можем да отвърнем точно на тези критики. В рамките на политиката на сближаване нашата цел – е да обмислиме бъдещите предложения още от а, е, сега на основа на извлечените полуки. За сега още не мога да ви кажа на къде точно отиваме. Вие сте абсолютно прави, що се отнася до графика Вярно е, че минаваме и живеем в сложно време. Считам, че наистина комисията ще трябва много точно да прецени кога а, трябва да се предприеме всяка една инициатива и това въжи за близките две години, тъй като е необходимо 20-те и 7-те да останат много едини, особено в процеса на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от Европа. Останалата Европа, Европа на 27-те трябва да бъде много единна господин Ван Миденбург. I don't think you, you raised any, any other question. Мисля, че вие само допълнихте въпроса, зададен от преждеговорящия, свързан с природните бедствия, колкото до освобождаването на средства. ще, ще разгледаме а, и ще прецениме как а, ще се получи това, след като приключат, приключат програмите от а, а, програмния период 2007-2013. Сега трудно е да се а, е, направят а, е, конкретни предвиждания. тъй като не знаеме все още какви, какви средства ще бъдат разходвани и за крайни бенефициенти и за посредници, така че до края на март 2017 година нещата вероятно ще се променят и дори може би ще се подобрят. И вътрешната координация, вътрешното сътрудничество между различните служби на комисията. Малко трудно. Не, не, не разбрах всъщност какво точно искахте да а, ме попитате. Може би да се уточни въпроса. Според мен трябва да има някакво споразумение между а, отрасловите генерални дирекции с цел по-добра синергия и упростяване на процедурите вътре в рамките на а, слу... отделните отдели и служби на комисията. Това беше, според мен, посланието на господин Смит, но Става дума за по-добро, по-добра координация между различните е, служби. Така, сега втори кръг, кръг е, въпроси, господин Балкърсон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Леметър за това, че участва в нашето заседание днеска след обед. Вие споменахте природните бедствия и солидарността като фактор, който може да смекчи последиците от тези а, природни бедствия. Но знаете, че съществуват и други инструменти, като фонда за солидарност и фонд Когато се случват някои бедствия, първо може не винаги може да, се, да, им, да имаме достъп до този фонд предвид размера на щетите. Защото трябва щетите да, да са по- а, по-големи от 0,6% от БВП на страната или по вече от 5% на региона. Но ето в Испания, в Мурсия, в Валенция, Ликанте. Това са региони, които в последно време ем, бяха а, жертви на а, природни бедствия, много силни дъждове и наводнения. А, над 4100 души пострадаха от тези бедствия. Има и щети в, по продължение на повече от 50 км по бреговата ивица, така че Моят въпрос е следния. Може би ням... Ако има други из... Из... инструменти, а, може би не е необходимо да, да се опитваме да имаме достъп до фонда за солидарност, защото може би има други начини, по които с които да се смекчат последиците от тези бедствия в тези региони. Следващият. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин е, Леметра. Ние знаем, ние в тук в Белгия знаем каква е добавената стойност на тази е, политика. Вие споменахте те също, също така и за трансграничните препятствия. Ви казахте, че ще има оценка, но за какво точно става дума? Какви са тези трансгранични препятствия или проблеми? защото може би ако наистина подобни проблеми съществуват и те бъдат превъзмогнати, това ще даде нов устрем на европейската идея. Също така споменахте за по-добрата комуникация и повече видимост. Вие наистина сте автори във вашата генерална дирекция на отлични проекти, но Необходимо е това да се знае повече, да се каже на европейските граждани какво прави Европа е, за тях. Е, така че свидетели сме на осъществяването на чудесни проекти, на доброто им финансиране. Ама това трябва да стане до, достояние на а, е, широката публика. Госпожа Малетич, имате думата. Благодаря. Добре е дошъл господин Леметра. А, е, аз ви поздравявам за заеманата от вас длъжност, макар да не ви е много лесно всеки ден, предполагам. Сега вие, наспа, вие се спряхте на приложението. Казахте също така, че че 2017 година ще е трудна година и ще трябва наистина а, ние да се бориме за а, бюджетни средства, а вие във вашата генерална а, дирекция ще трябва да се борите за приложението и съществяването на политиката на сближаване от гледна точка на поетите ангажименти, заложените средства. И е, за това мисля, че ние трябва да бъдем много единни и да да водиме борба съвместно. Сега, колкото до омнибус, а, необходимо е непременно да се опростат процедурите, особено е, тези свързани с разходите. Опитахме се да го направим в миналото, не успяхме достатъчно, защото държавите членки продължават да се оплакват от, необх... от недостатъчните предвидихте упростени процедури и като че ли понякога се обръща много повече внимание на импута, отколкото на резултатността. Това е проблем, който обсъждахме и с аудиторите. Сега, колкото до средствата по ЕФСИ. Да, наистина това е фонд, който има за цел да финансира проекти, няма а, никакъв. А, няма възможност и нужда от сравнение или съревнование с а, поликата, политиката по сближаване, но а, в областта на политиката по сближаване имаме проблеми с освояването, така че може би тук трябва да се запитаме как да има повече синергия между различните фондове и как наистина да ги комбинираме по-добре. И моят, моята четвърта бележка е свързана с бъдещата политика. Вие споменахте за работата, която ни предстои. Аз смятам, че трябва да помислиме за връзките и, и взаимоотношенията между политиката на сближаване и всички други политики, не само економическата политика, включит, вклю, и включително и с този аспект и компонент на солидарност, на който наблегнахте. И аз ще задам последният въпрос. Вие ми информирахме, ви информирахте, че се подготвя съобщение, свързано с предварителната условност и условията, които трябва да изпълняват държавите членки. Знаеме, че някои държави членки не изпълняват или поне не изцяло предварителните условия. Казахте, че това а, становище ще бъде публикувано през март, но какво очаквате да се случи в последствие, защото в крайна сметка реформите не могат а, да се осъществат за два месеца. Ние сме в края на януари, така че до края на март няма да има а, достатъчно промени. А, так ще има ли това предложение или становище, ще съдържа ли препоръки или план за действие? Или в последствие ще се проведат преговори с държавите членки. Тоест, какво очаквате, какви ще бъдат развитията свързани с ексанте условността след края на март. И много ви моля да ни дадете кратък отговор. Благодаря ви. Ще бъде съвсем кратък, господин Варкърсел. Мисля, че много предприехме по отношение на последната реформа на Фонда за солидарност, опитвайки се да ускорим разпределението на средствата. Направихме възможно авансови плащания. Сега това е в процес на изпълнение в случая с Италия. По-конкретно, по вашите тревоги относно праговете – за изличане на полза от помощ от този фонд за солидарност са установени на високо ниво. Има регионален критерий, който обаче позволява също при подобни трагични събития, които възникват на национално, на регионално ниво, съответно да се направи нужната корекция. Така че това е една посока за развитие, която е открита. Естествено става дума и за прагове. Съвсем е логично, че не можем да компенсираме например, е, щети за е, маломерно происшествие или природно бедствие, но когато има значително такова, когато вредата е над прага за регионалния критерий, тогава може да се задейства фонда за солидарност и там. По-нататък, днес, когато говорим за съобщението, което ще излезе през септември, днес очевидно не мога да кажа подробно какво ще бъде е, съдържанието на съобщението за е, трансграничните пречки. Що се отнася до философията, до подготвителния етап? Опитали сме се посредством общественото допитване да проумеем какво точно съставлява конкретните трудности за презгранични дейности, независимо какви ще бъдат те, какви начинания, дали хората ще пътуват до работа, ще пресичат граница или става въпрос за малки и средни предприятия, които се опитват да продадат своите стоки или услуги на 20 км отвъд границата. И проче, Мога да потвърдя обаче днес със сигурност, че е, нашата позиция е открита към най-различни свидетелства от този порядък. И констатациите би трябвало да бъдат максимално широки, но днес не мога точно да ви кажа какво би било нашето предложение във връзка с е, обществени действия, за да можем да противодействаме на тези пречки. Съобщение. Все още има предизвикателство пред нас Генерална дирекция региони. Ние основателно предполагаме, че сме на източника на познанието в толкова различни области. И да, и не. Бих желал обаче да знаем много повече относно отделните проекти по места. Би трябвало да работим така, че комуникацията да върви в двете посоки – 600-500 управляващи органа съществуват, които работят по политиката за сближаване. Те трябва да извършват подбора за отделните проекти. Това е положението и ние също би трябвало да получим по-задълбочена информация за всеки един проект. И трябва да подготвим конкретен начин за комуникация, насочена към гражданите и тук има какво да се желая по тези проекти. Госпожа Милетич. По изпълнението няма много какво да се каже. Относно упростените възможности за финансиране, за разходите, ситуация Два, параграф 22 малко се получава. Е, защо? Защото има едно сериозно нежелание тези упростени а, е, начини на формиране на разходите да бъдат задължителни. Да, в крайна сметка ще се стигне до упростяване, но пък има а, е, опасение как а, местните аудитори, не аудиторите на комисията, ще могат да вземат решение каква е, бил, какъв е бил метода използван при упростяване на разходите. Ето пред а, е, е, такава трудност сме изправени днес. Работим и се учим, защото по-рано не сме имали такъв вариант. Опитваме се, разбира се, да ускорим този процес на учене, за да можем да изграждаме и повече доверие между одитните органи, националните управляващи органи, за да можем да преодолеем този проблем, кое е първо яйцето или кокошката. Но никак не е лесно да разчупим този порочен кръг. Присъединявам се към казаното от вас от ЕФСИ. Не би трябвало тук да става въпрос за конкуренция и в крайна сметка не така стоят и нещата нито пък става въпрос за открадване на проекти. Да, има фундаментална разлика, най-вече между финансирането в рамките на Кохезионния фонд и ЕФСИ. Защото в единия случай има безвъзмезни средства, в другия случай трябва да се възстановява средствата, така че привлекателността не е една и съща на тези два е, подхода. И що се отнася до а, създаването на постоянен поток от проекти е проблем сам по себе си. Той не е свързан с ЕФСИ. Необходимо е да се работи в тази насока. Държавите членки също принципно следва да работят. И това, разбира се, считано за следващия програмен период, защото ще бъде свързан този аспект с изпълнението. Държавите членки е, знаят, че миналата година трябва да, да речем колко 300 големи проекти да предложат, а колко са предложени по-малко 20% от тях. Около 60. А 40 само от Полша. Което посочва, че липсва зрялост – що се отнася до проекти, които са необходими сами по себе си, но не са подготвени така, както би трябвало да бъдат. И накрая, госпожо председател, относно предварителните условия. Съобщението, което ще подготвим, е за обща оценка. Няма да се посочват отделни условия с предварителен характер, които все още остават неизпълнени през месец март. Е, срокът окончателен беше 31 декември 2016 за предварителните условия. Държавите членки трябва да докладват относно изпълнението на предварителните условия до юни тази година. И аз бих казал, че всъщност тук има една 6-месечна сива зона, в която ще направим всичко по силите си, за да можем през юни, надявам се, да няма останали отворени предварителни условия на изпълнени. И знаете какво се казва в регламента? Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря, господин Люметр. Наистина много ползотворна, много интересна дискусия проведохме с ваше участие. Благодаря ви. Отново ще ви каним редовно на заседанието на нашата комисия по регионално развитие. Най-добре ще бъде да поддържаме връзка и да се подкрепяме един други. Благодаря. Желая ви успех. Okay. We continue I say goodbye. Довиждане. И така, продължаваме с нашата програма. Няма да ви напомням цялото предистория за досието Омнибус. Много добре сте запознати с него. Само ще спомена, че подготвям едно становище по 54 правило плюс плюс плюс с съответните правомощия, които са специфични за нашата комисия. Имаме ясен график, който е създаден от бюджетната комисия по въпроса и бюджетен контрол, така че докладчика ни госпожа Крел беше в състояние да подготви е, първо обме, първа среща за обмен на становище 3-4 седмици и се надявам, че следващата седмица ще може да представи проекто становището и ще можем да гласуваме през месец април по него така че в крайна сметка да можем да влезем в графика на парламента по това досие и така да не губим повече време. Сега ще дам думата на госпожа Крел, която ще ни информира докъде сме стигнали по това досие. Äh, Благодаря, госпожо председател. Действително, е, някак си неловко започнахме работа в парламента по омнибус. В нашата комисия ние е, по-скоро искахме да има две становища. Едно по отношение конкретно е, е, във връзка с Фонда за солидарност, общия регламент, и второто с общите правила, които имат последствия извън обхвата на политиката по сближаване всъщност. Госпожа Гресле и господин Аутри работят съвместно по този въпрос, опитват се да обединят темите, но по различен начин се взе решение в крайна сметка на председателски съвет. Не знае защо, но така стоят нещата. Точно преди коледа на 15 декември бе взето това решение, така че ние се намираме в едно положение, при което трябва да се провежда заседание извънредно на координаторите, за да вземем решение как да действаме от тук нататък. Сега аз съм докладчик и се опитвах да се подготвя задълбочено, за да мога да гарантирам, че обмена на мнение днес можем да проведем. Честно казано, по редица аспекти все още не съм напълно сигурна как точно да подготвя доклада, в каква посока да поема, как да получа а, а, вашия принос. Някои аспекти са напълно без вътрешно противоречие, именно опростяване на политиката. Е, по-нататък регламента ще се променя, да или не. Това са въпроси, които винаги се задават пред парламента. Е, мисля, че ние ще бъдем последни, които биха гласували против подобно предложение. Понякога, когато се чете едно предложение на комисията, не сме наясно дали всъщност промяната предвещава опростяване, но ще имаме време, надявам се, да обясним, да анализираме тези аспекти съвместно в комисията, също така и да уточним и за нас нещата. Не съм бакер, съжалявам. Трябва да работим с финансови инструменти сега, така че сигурна съм, че подкрепата от страна на експертите ще бъде изключително важна. И Проблемът, който всъщност ме вълнува сега, не е точно това обаче. Вече споменах, че виждаме аспекти в предложението Омнибус, които излизат извън обхвата на едно упростяване. Искам да засегна по-късно някои от тези аспекти. За финансови регламент – генералният директор по-рано спомена, предложенията, които идват от работната група на високо равнище, но само до, и мисля, че това беше добра идея, до там, докъдето ние се намираме в един вече е, период програмен, който е в ход. Трябва да се подготвим за новия програмен период, да видим какъв вид упростявания могат да бъдат осъществени тогава. И първото, когато видим а, наистина предложението от комисията, упростените възможности за разходите на доброволен принцип, но те могат сега да станат задължителни проекти под 100 000 евро. Мисля, че идеята е добра. Обаче, след като изслушахме регионите и тяхното мнение, те се притесняват, защото гледайки към новия период, ако се спазят всички критерии, трудно им е било така или иначе до сега да се справят с това и те искат да получат упростяване, реално упростяване. Комисията също така е наясно. Но от един ден до следващия очевидно няма как да, за една нощ да стане промяната. А, в този смисъл трябва да се започне с голямо количество средства, които може би в някакъв момент трябва да се връща част от тях. Е, и сега дали ще има преходен период, дали ще бъде на доброволен принцип, докато дойде новия период, когато неща нас придобият задължителен характер, дали ще има допълнителен преходен период, не зная. Може би си струва да помислим кое е подходящо. Съжаляваме, че изпълнението на сегашния програмен период в някои области изостава. И въпреки, че сега е удачният момент да се обърне внимание на тези аспекти, не искаме това да доведе до допълнителни забавания. Наистина, предложението трябва да бъде анализирано по държави членки с съответните условия, които да са в съответната валута изчислени. Знаем, че националните органи могат да генерират също така проблеми и може би ще върват против политиката за сближаване на ЕС, но по принцип идеята е отлична. Финансовите инструменти. Мисля, че упростяването е абсолютно необходимо за тях, така че тук също е привнесен принципа на упростяването и мисля, че въпросът е в това, как финансовите инструменти могат да се упростят, както и тяхното използване? Аз вярвам на комисията, че ще а, подготви подходящото предложение. Знам, че самата комисия проявява сериозен интерес към а, а, това финансовите инструменти да бъдат използвани от държавите членки. Може би ще бъде полезно тук да се внесе и допълнително конкретно обяснение. На следващо място. Тогава започваме да разглеждаме основните промени в политиката за а, сближаване. На първото, което приветствам, е новите приоритети, които се предлагат да се внесат. Мерки, мерки за бежанци, търсещи убежище, мигранти могат да се опростят с партньорски споразумения или оперативни програми. така че това да се отрази, разбира се, в общия регламент. Това е един много по-гъвкав начин да се реагира на едно предизвикателство. Обедена съм, че в бъдеще ще имаме нужда от именно това в някои области. Не срещам никакви затруднения по този въпрос. Второто предложение, което се предлага, е свързването на кохезионната политика с ФСИ, програмата на Юнкер за инвестиции. За мене това е един въпрос, където проявявам сериозни резерви. Ако се върна назад към момента, когато плана на Юнкер за инвестиции бе създаван и когато бе определен като символичен подход, че ще се използват средства от европейския бюджет, но като гаранции също така за привличане на частни капитали и други средства – няма нищо общо с е, е, политиката по сближаване. Не непременно има нещо общо. Идеята беше да се привлече в частно финансиране, за да може то да участва съвместно с публичните е, средства, защото е, разполагаме с средства публични, но те са недостатъчни, за да се преодолее тези е, предизвикателства. И комисията предлага процедури, съответно по омнибус. И отново, ние отново е, взимаме е, публични средства, държавите членки, които са двигатели, влагат се в централизирани инструменти и след това се гарантират средствата по този начин. Защо Е и Б иска двойна гаранция за проектите? Това е един важен въпрос, на който трябва да се отговори. Защо това е необходимо? Не искам, разбира се, да водя дискусия без да зная какви са отговорите на тези предварителни важни въпроси, какви са мотивите. И по-нататък, очевидно, средствата трябва да бъдат вложени в централен инструмент, изискан от държавата членка. Но на практика тези средства се извеждат от кохезионната политика, които тези държави с цялата ни подкрепа а, и може да има възможност да се каже, че тези средства изобщо няма да се разпределят, но както и да е, това е различна дискусия. Обичайно държавите членки използват кохезионните средства – за конкретна политика, която разработват в областта на сближаването. За мен липсва прозрачност как може да се уреди факта, че държавата членка министерство или служба се каже ми да, можем да направим това по-добре, отколкото онова. Ами тази процедура на регионално и местно ниво трябва ясно да бъде проведена, трябва да има съгласие по нея, защото от общата, общата сума ще се е, е, вземе някакво количество средство. И държавата членка, например в моята страна, ако федералното правителство каже, че имаме нужда от 500 милиона евро от кохезионните политики, тогава всичко ще се вземе наистина от регионално ниво и тогава няма да остане нищо в региона. И ето, подобен проблем може да възникне, ако се изпълни подобен проект, разбира се. Така, как виждам нещата аз? Тук не става въпроса само за е, е, е, иззимане или взимане пари от Кохезионния фонд, а да се вземе решение по конкретни структури, които са разработени, за които сме се борили много години принципа на партньорство не е просто паднал от небето. Ето това е един от слабен критерий, което значи, че аз тук имам наистина в съображение и тревоги тези, които не се чувстват близо до а, кохезионната политика, не знам, регионалното развитие, например, генерална дирекция или е така. Нека да направим нещата по-лесни, да ги вземем от кохезионната политика, да ги сложим в следващия план за инвестиции и а, комисията в крайна сметка взима такива решерства, намесва се в партньорства и проче. А, хората си си мечтали а, е, нещо да се случи. А, това не може да бъде начина по който да се развиват нещата. Ние не ги виждаме по този начин. И надявам се, че колегите ще ме е, дадат съвет как да подходя по този въпрос. Можем да разсъждаваме относно това какво, как, какви процедури, какви решения искаме да постигнем, е, за да можем да е, реализираме по реално е, по-добро сътрудничество е, с е, ЕФСИ. Но аз не мисля, че конкретно предложението на комисията, сложено на масата на обсъждане сега, е правилният път. Над 100 триалога бяха водени с комисията и съвета по предишния набор правила. Говорим за план за съвместни действия и конкретни аспекти от това са отразени в сегашния омнибус. Добре да, ама добре би било тези правила да бяха използвани. Ние сме се съгласили по тях. Добре, нови, новаторски идеи в държавите членки, но тези не са използвани. Някои случаи доводите, че са много сложни правилата. Комисията може би може да направи а, добри предложения. Обръщам се към комисията, към вас, колеги. Добре, някои от аспектите, които са включени, а, ако искате, мога да кажа 126, например, равнопоставеност и дискриминация, просто унищожен, няма го заличене. И критериите относно това как се измерва естеството на програмата е, е драматично намалено. Това не съм сигурна, че може да се управлява, но как ще се постигне политическата цел? и как парламента може да подкрепи всичко това. Всички тези аспекти подлежат на анализ. Всичко това трябва да се разгледа по време на процеса и а, друга точка относно културните проекти. Културата, туризма, много сме говорили по темата. И след дълги дебати а, в крайна сметка се споразумяхме, че трябва да се подкрепят а, малките инфраструктури на устойчивия туризъм и това трябва да стане чрез реги... фонда за регионално развитие. Това са проекти от древен мащаб 5 до 10 милиона евро. И аз после чух държавите членки и депутатите да говорят за едно голямо търсене. Но че трябва да се премахне това ограничение малко мащабни. Тук имаме проблем. Ние искаме да а, стартираме промяната в кохезионната политика а, да наблегнем на новите технологии. Искаме да имаме една по-модерна кохезионна политика. И това, което беше част от нея, е всъщност факта, че бюджета е намалял за нашия първи програмен период и вече не можем да правим каквото си поискаме с него, не можем да финансираме всичко. И за да го кажем по един неполитически коректен начин, а, не можем да инвестираме в а, старците, в младежите. Има и други природни бедствия. Например, земетресенията в Италия. Виждате, трябва да им помогнем. Това въобще не може да подлежи на въпрос. Но смятам, че трябва да разгледаме нашите фондове, но не можем да ги раздаваме без никакви ограничения на проектите. Това е инструмент, който е гъвкав и разговорите с държавите членки остават отворени. Не знам. А, пред колко колеги се компрометирах и се злепоставих с моите приказки, но все пак ви моля да проверите всичко това пред комисията, с комисията. И аз лично се ограничавам до комисията Реги. А що се отнася до финансовите аспекти, съвсем накратко, винаги в регии сме имали проблем. А именно, че трябва да организираме големи едни такива регламенти с множество директиви, които включват действия по Европейският социален фонд, по други фондове. Ето в момента се формулира е, е един параграф 84 където се говори за кохезионна политика. Аз лично бих желала експертите да го видят този параграф, за да ми уточнят дали тази формулировка е възможна. И искам да направя всичко възможно да работим бързо. Не мога да ви обещая успех. Това са много комплексни въпроси, но просто трябва да ни се даде време да се информираме, да дискутираме по темата задълбочено. Разбира се, трябва да се работи ефективно. Но преди всичко трябва да се търсят сходни насоки и да можем да дискутираме в трилог. Благодаря ви за общата работа. Благодаря за а, помощта ви. Благодаря за сътрудничество с докладчиците в Сянка. Благодаря. Споделихте си проблемите с нас. А сега подканем докладчиците в Сянка те да си споделят мислите. И надявам се така да започнем да работим. Да, а, колкото повече, толкова по-добре. надали бих могъл да направя по-добре? Много, много изчерпателен беше, много изчерпателна беше презентацията. Споменахте всичко. И вече сте набелязали най-важното. Може би трябва да помислим не толкова по съдържанието, а по позицията на нашата комисия Реги. Защото а, ексклюзивни компетенции на нашата комисия са да каже дали харесваме или не харесваме. Така че а, има неща, които трябва да разгледаме и смятам, че наистина е важно да ги видим рано да видим рано къде са ограничителните линии и да се каже, да, това може да се дискутира, трябва да се дискутира, това не може и не трябва. И така или иначе, преди да стигнем до триалог, ще трябва да го гласуваме в пленарна зала. И за това смятам, че трябва да си свършим добре работата. И искате друга процедура, сигурно няма да я получим, но в крайна сметка всичко опира до напредъка, който сме постигнали по процедурата Омнибус. и мога да кажа само, че трябва да кажем ясно в документа къде са проблемите. и че не бива да се отказваме от нашия подход. По останалите елементи е, мога да кажа, че мислим в една и съща насока. И ще видим какво ще решим. По отделните части на доклада благодаря. Благодаря, господин Томашич. Госпожа Томашич. Благодаря. През 30-те изминали години се увеличи броят на общите регламенти за финансирането. Имаше също и голям брой а, правила в а, финансовият сектор. Общите регламенти по общите структурни фондове, секторни правила, а, заради сложността на целият този финансов пакет се прилагат толкова много правила. И това прилагане стана толкова скъпоструващо. И, съответно се, е много лесно да се сгреши. А, трябва наистина да разгледаме тези правила. Мисля, че трябва да изградим обаче, да ги преработим и да изградим 15 простички правила. И ще бъде добре да имаме бързо прилагане от страна на законодателните органи. Трябва да премахнем това задръстване, така да се каже, което се получава и да намалим грешките. Тези упростявания са от ключово значение, за да се подобри функционирането на Европейския съюз и на всички тези регламенти. Също много важно е да упростим функционирането на европейските фондове. Нещо, което ще има положителни резултати а, и да се съсредоточим повече и да а, се базираме на нашите победи, така да се каже, на успешните случаи а, и да работим повече с такива нещата напред. За тази цел обаче имаме нужда от по-простичка администрация и да опростим агенциите и управническите органи. За да преминем през кризата, имаме нужда да включим гражданите – С това предложение се дава възможност на съвета да се доближи до гражданите. Гражданите трябва да се чувстват като заинтересована страна в Европейския съюз и да се знае, че Европейския съюз работи за тях. А сега от Алде съм аз, докладчика. Ще се опитам да представя моята визия. Първо, Подкрепям вашият анализ. Второ, ще кажа, че да, господин Бан Нисерой, вие сте прав. Трябва да съсредоточим вниманието си върху тези извънредни компетенции на комисията Реги, а именно създаване на нашата позиция. Искаме да изготвим две становища. Това не беше възможно. Добре. В такъв случай можем да направим нещо относно цялото предложение Омнибус и финансовата му част, но най-важното остава в рамките на комисията Реги изключителните компетенции и тези членове, които са а, под изключителните ни компетенции. И в това отношение опростяването е ключова дума и ние трябва да го подкрепим навсякъде, дори и в финансовите инструменти. Това е нещо, по което говорим от много отдавна. И сега е време да пристъпим към истинското упростяване, дори и за като мислим за този период до 2020. И после, когато говорим за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Отново време е да кажем какво искаме. Защото целият дебат относно съвместната ни работа, паралелна работа и така нататък, до взаимодопълване на структурите, Всичко това са дискусии тук, както и в други формати. Това е момента, в който ние ще трябва да кажем какво точно искаме от различните инструменти. Трябва да, почер подчертавам тук, че това е моето становище. Това не е част от кохезионната политика. Това са просто различни инструменти, които действат на същата област а, на регионите. И съответно ние трябва да представим ня... известна допълняемост, взаимно допълваща се функция, най-вече с ЕФСИ и с структурните фондове. И смятам, че ще бъде важно защото а, досието Омнибус всъщност не е само преразглеждане на настоящата финансова рамка. Това е всъщност подготовка за бъдещето и за бъдещата такава. Това, което изтъкваме тук е позиция, като позиция на Реги, трябва да се базира на идеята ни за бъдещата финансова рамка. Именно за това становището ми като докладчик в Сянка е да се съсредоточим върху компетенциите на регии, да подкрепим опростяването, защото това е основното послание и също да бъдем много ясни в нашата позиция относно Европейския фонд по стратегическите инвестиции, както и финансовите инструменти като цяло. Що се отнася до промените, свързани с иммигрантите и бежанците, да, това са промени, които обявяват промяна в ситуацията в Европа. Трябва да сме много внимателни. Със сигурност ще получим различни послания от съвета в тази насока, но така или иначе смятам, че трябва да сме много предпазливи и да предложим метод, който ще следва правилата и ако можем да включим тези цели в оперативните програми. След правилата, които са създадени, тези правила трябва да бъдат приети и държавите членки трябва да решат да ги приемат. Това са моите коментари. Е, за съжаление, съвсем първоначални коментари. Така не, че всички сме на това ниво. Аз, господин Омарже не е тук, госпожа Вана. Благодаря. Да. А, аз съм по-скоро критично настроена към по-голямата част от точките. Според нас не става въпрос само за процедура, начина по който се процедира, но също и за въпроси, които а, са представени а, по друг начин. А, особено точката, засягаща възможността за трансфер. може просто да, да сложим край на кохезионната политика като цяло, ако продължаваме а, така. Непрекъснато ни се казва, че FC въобще не е конкуренция, а, че Та, не е точно така. Има нещо, което е съвсем различно в проекта на комисията. Комисията иска да разреши проблемите, свързани с кохезионната политика. Това е очевидно и е много ясно казано в въведението. Комисията ще насърчава държавите членки да използват този трансфер на средства от кохезионната политика към ЕФСИ. От друга страна е ясно, че държавите членки ще зависят от критериите за дефицит на ЕФСИ. Казва се, че няма да има заплахи спрямо кохезионната политика, но аз лично смятам, че всичко това ще свърши с отслабване на кохезионната политика. Нека да го заявим ясно. Също имам един въпрос по съдържанието. Имам усещането, че не е било ясно обяснено. Новият, новата концепция за споделено прилагане или споделено управление. Комисията може ли да ни обясни тази концепция? Какво означава това споделено прилагане на практика, като си има предвид споделеното управление? Може би ни трябват конкретни примери с конкретни резултати, факти. Така или иначе очаквам с нетърпение съместната работа. И смятам, че има много интереси, които се срещат във вашият доклад. Трябва да видим как ще процедираме с кохезионната политика особено при социалното изключване, при защитата на климата, при развитието на градските райони. Това са все важни, интересни и широко обхватни теми, засегнати от кохезионната политика и се надявам да представите ясна критическа позиция в вашето становище. Благодаря. Не виждам други да желаят да вземат думата. В такъв случай се обръщам към представителя на комисията. Заповядайте. I'm sorry. I'm sorry. Will uh, me? It's quite all right, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък, тъй като закъснявате, доколкото разбирам. Пък и не мисля, че мога да се спра на всички аспекти на регламента Омнибус. Затова ще се спра само на някои от бележките, които бяха повдигнати. Първо, общият подход към упростяването. Госпожа Крел го подчерта, но опитваме се да определиме целеви а, компоненти, по които можем да постигнем бърз напредък до 2020. Омнибус няма за цел да, упрос... да упростява целият програмен процес, тъй като той вече е приключил. Също така не смятаме да се упростяват е, рамката за резерви, тъй като ние това вече сме го из... Това е един приключил процес. Така, ние сме на, на, на практика в средата на програмния период, така че целта е да не се намесваме и да не смущаваме текущите в страните членки процеси. Голямата част от предложението за опростяване е добавяне на допълнителни варианти, възможности за използване на нови инструменти или на упростени, изменени инструменти. Като упростяване на вари... разплащателния вариант. Или, примерно, използване на а, пакет тотални пакетни суми, общи суми, предварително договорени. Има и, разбира се, едно изключение за прилагането на този упростен вариант под е, прага от 100 000 евро, за да се избегне администра... административното време. Много често малките проекти са под а, прага на тази сума. И а, много често се оказва, че за тези проекти повече разходи отиват за одита, отколкото за изпълнението на а, проекта. За това ние а, насърчаваме държавите членки и а, а, бенефициентите на тези проекти да автоматично да прилагат а, тази, този упростен вариант. както същото въжи и за преходният период. В крайна сметка целта не е този преходен период да се превръща в постоянен преходен период. Колкото до взаимодействието между FC и структурните фондове. Виждам, че това е проблем, който ви тревожи. Но необходимо е да се изтъкнат различните а, взаимосвързаности между тези два а, вада а, вида а, фондове, защото в момента, в който вие приехте а, за последно правила, то ЕФСИ все още не съществуваше. Не беше факт. Така че е добре да, да преразгледаме правилата и да видим по какъв начин а, можем най-ефективно да използваме тези два различни изтока, източници на финансиране е второ. Да се подсигури колкото се може повече допълняемост на различните източници за изпълнение на европейският бюджет, като се включи, разбира се, и ЕФСИ в това. Тук бих казал, че че благодарение на ЕФСИ и на фондовете ЕСИ, Европейската а, инвестиционна банка беше в състояние да финансира много други проекти, които иначе нямаше да могат да бъдат финансирани и да се получи лостов ефект. Така че аз, аз Член 180, доколкото разбирам, засяга само безвъзмезните средства при а, съвместно управление, така че тук няма никакъв проблем. И, както каза генералният директор, колкото въз... необходимо е да е, приемеме новите правила колкото се може по-бързо, за да може да се отчитат резултати и да се а, е, видят налични резултати в рамките на този програмен период. Така че, ако имате някакви допълнителни въпроси, а, е, моля, задайте ми госпожа Крел. За, за мен е, цялата тази дискусия беше много полезна, включително и политическите аспекти. Така. Добре, от тук нататък ще седна и ще се опитам да е, изработя едно предложение. Не знам дали ще успея като разбира се, всичко това ще стане с, с сътрудничеството на докладчиците в сянка. Но при всички случаи се радвам, че има единодуши относно сроковете, колкото се може по-скоро. Това трябва да стане факт. И по някакъв начин да обсъдиме различните тези сложни проблеми а, в политическите им аспекти, но по-отделно. Това ми идва на ум. Като се надяваме, че комисията ще излезе с ново предложение, което ще ни позволи да излеземе от тази задънена улица. Мисля, че в крайна сметка ще постигнем някакъв компромис. Но така минават ми идеи в момента през е, главата, но при всички случаи просто съм записала съм си всичко това и ще го обсъдим с докладчиците в сянка. Сега, член 175 в, в него се подчертават изключителните прерогативи и пълномощия на нашата комисия и трябва да реагираме, защото най- не упрос... Упростяването го чакаме отдавна. Отдавна очакваме да, да ни бъде направено предложение. Така че ще, ще се опитам аз лично да излеза с едно точно балансирано предложение и то в следващите две седмици, за да можем наистина да го обсъдим. Така, ще се върнем към тази дискусия по-късно. Можете да разчитате на нашата администрация, на помощ за организиране на допълнителни заседания. Имате ли нещо по точка разни? Не. Следващата ни срещ, заседание ще се състои на 6 февруари от 15 часа. Приключваме с заседанието, с така публичното му заседание. Всички от тези, които не могат да участват в заседанието на координаторите, много ви моля да напуснат залата. Имаме ли превод? Да, ще имаме превод до 6.30, така че Продължаваме с заседание на координаторите.